въз, възобновено. С това откривам днешната сесия. Добре дошли на първата, първото ни заседание след вакансията. Трябва да започна заседанието с тъжна вест. Нашият колега Лотър Бейски е починал на 13 август. Всички нас това много ни огорчи. Ние загубихме един висококачествен колега. Всички политически групи го обичаха. Той беше компетентен купи, е, политик и председателстваше политическите групи. Той отсвети със своето знание политическите групи. Загубихме колега и приятел. Той винаги успяваше да ни изслушва и да дава добри съвети. Така ще го запомним. Смъртта на Лотър Биски е голяма загуба за нашия парламент и особена тежка загуба за неговото семейство и приятели ние мислим и съчувстваме на неговите близки. Моля ви за минута мълчание в памет на Лотър Биски. Благодаря.